Това е становището на нашата политическа група. Е, ние считаме, че вие се вършите много добре работата. Вие повишихте реномето на този тип работа. Вие сме много радостни, че увеличихте помощта за Либия и предоставяме два пъти повече, отколкото други основни донори. Относно координацията и работата с службата за външна дейност. Днес след обед ние ще се срещнем с комисаря Фюлер, ще направим преглед на европейската политика за съседство и по какъв начин това съобщение е свързано с вашата конкретна работа и взаимодействието ви с другите комисари. Имаше съобщение за подобряване на миграционната политика в Европейския съюз. Тук ключова роля изигра вашата служба. И тук имам няколко въпроси. Предстои изготвяне на становища в бюджетната комисия. Искаме да разберем какви са вашите потребности за бюджетни средства. Обеден съм, че това, което имате, не е достатъчно за да покрие всички нужди, но ни кажете как най-добре можем да ви помогнем, когато приемаме бюджета за следващата година. Кажете ни как можем да ви помогнем и при заделянето на средства в следващата финансова перспектива. Относно останалите организации ООН, Международната организация по миграция, работите ли добре заедно? Зная, че европейските средства, които са предназначени за различни агенции на ООН, са чувствителни. Бихте ли ни казали доколко сте удовлетворена от работата, която извършвате заедно с тези международни организации и в частност с агенциите на ООН? Председателят, благодаря ви, господин Салафранка. Господин Гуалтери има думата. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря от а, името на групата на социалистите и демократите за вашето посещение днес, за вашата работа, за много интересната презентация, която направихте, както и за сътрудничеството, което имате с нашия парламент. Бих искал също да ви благодаря и за възможността да проведем разговор по тези въпроси заедно с вас. Искам да се върна към въпрос, който беше споменат от господин Данжон, по който можете да ни кажете вашето мнение, а именно за връзките с Европейската служба за външни действия. Мисля, че този цялостен подход, който беше изготвен въпреки трудностите, действа добре. Независимо дали а, става действие в а, рамките на европейската политика за сигурност и отбрана или в а, рамките на а, външната служба. Европейския съюз е обединен, той има нужните инструменти, с които можем да наложим нашето общо виждане и принципите, които отстояваме. Аз високо оценявам вашата визия, така както ни я представихте тук. Нещата малко а, се объркаха, след като целта на сливане на различните стълбове, искам да подчертая две неща. На първо място, вие говорихте за управлението на хуманитарната помощ, но извън Европейската служба за външни действия. Това е компетенция на Европейския съюз и за това не е част от службата за външни действия. При реагирането на кризи, кризи, които доста често включват различни взаимно свързани аспекти и затова е трудно те да бъдат разделени. Например, дали става дума за природно бедствие или предизвикано от човека бедствие, винаги има някакво преплитане. Понякога се започва с природно бедствие, после се намесват въпроси, свързани с сигурността. Затова от практическа гледна точка, по какъв начин една структура за реагиране при кризи в рамките на Европейската комисия и съвета за реагиране при кризи на Европейската служба за външна дейност могат да работят заедно. Трябва ли да се създава някаква физическа структура или пък ще използваме две различни структури, които логистично и оперативно ще бъдат в рамките на комисията. Или пък можем да обединим структурите, които се занимават с тази дейност, разбира се, като се гарантира спазването на различната правна, правно основание и начина по който се реагира при кризи, защото понякога може да се иска правно основание, което е базирано на общностния принцип – и да се използва тогава службите на комисията. Или пък съветът може също да се намесва при други видове правни основания. Обмисляте ли създаването на една единна структура, която да обслужва всички институции? Европейската служба за външна дейност, разбира се, не е такава институция и затова, когато говоря за институции, имам предвид комисията и парламента, ние считаме, дали, мислим дали е възможно Европейската служба за външна дейност да бъде такава обща структура. Господин Вайгъл има думата. Добре дошла, госпожо комисар. Добре дошла в комисията по външни работи. Много се радвам, че вие толкова активно сте ангажирана в работата с която се занимавате. Вие внесохте и ваш е, личен подход при решаването на кризи, откакто поехте поста на комисар, вие вършите отлична работа. Аз вярвам, че тази дискусия ясно показва наличието на пряко взаимодействие между различните а, видове бедствия, с които се справяте, с различните кризи, както и взаимодействие между европейските институции, но е необходимо да се координираме по-добре. Нуждата от по-добра координация се основава и на факта, че в този мандат има няколко много активни комисари, които се опитват да направят всичко, което е по силите им в сферите от тяхна компетентност. Винаги, когато говорим за хуманитарна помощ, за участието на Европейския съюз в предоставянето на такава помощ, по един или друг начин ние се занимаваме и с въпроси на един европейски център за реагиране при изваредни ситуации. Аз приветствам идеята ви за създаване на правно основание, за да може да бъде създаден такъв център, защото, по мое мнение, ако имаме такъв център, ще бъде много по-ефективни в сферата на хуманитарната помощ. Ще бъде много по-ефикасни като Европейски съюз. Ние можем да се гордеем от това, което е направил Европейския съюз в сферата на хуманитарната помощ до сега. Имам един въпрос към вас. А именно, по какъв начин си взаимодействат а, военните а, и гражданските аспекти. В Словения върви един много оживен дебат в момента за по-активното участие на а, Словения при кризисни ситуации, при спасяването на лица, които напускат Африка и които се отправят към Европа. Много хора загубват трагично своя живот на път към Европа. Имаме кораб, който може да се използва и за граждански мисии. По принцип, нашето правителство е готово да участва при решаването на хуманитарни проблеми. По ваше мнение, има ли подобна потребност, има ли такава възможност на второ място и на трето място, дали има правна или институционална рамка, която да ни позволи да се ангажираме по такъв начин. Ако не, бих искала да ви, бих искала да ви помоля да работите заедно с останалите комисари и комисията като цяло и да обмислите един общ европейски подход за взаимодействие между гражданските и военните формирования, за да бъдем по-ефикасни в нашата реакция. Комисари за отговор. Благодаря ви за въпросите. Е, сега, по това, което вие говорихте, което зададе госпожа Салафранка. Тук имаше два въпроса. Едното беше координирано с службата за външни действия, както и други комисари, например комисара Фюле, комисара Пибалкс, по комисаре комисаря Мастрион, по миграционната политика. Ние си се сътрудничихме много добре от гледната точка на това да се, определи, да се определят сферите, в които е важно да се предостави добър отговор на кризата. И когато отбелязахме всички сфери на работа на комисията, ние определихме 25 от 26-те сфери, в които има някаква сфера на взаимодействие. И мога да ви кажа само кой не участва. Комисара на конку, комисара по конкуренцията, комисара Алмуния, с него нямаше някакво взаимодействие, защото когато разглеждаме, да кажем, превенцията или образованието, всичко това се включваше. А онези от нас, които са живяли при социализма и при комунизма, ние знаем, че всички са равни, но някои са по-равни от другите. По-равните сфери са външните действия, сътрудничество за развитие и вътрешните работи. С тези сфери изградихме много тясно сътрудничество, определихме приоритетите си, определихме къде заедно ще можем да постигнем да променим нещата. И признавам, че работата все още продължава, но това е нещо, в което сме постигнали известен напредък. Например, с комисара Малстром работим в много тясно сътрудничество, както по текущата криза в Либия, но и по-широко за да можем да определим как можем да си сътрудничим, как новия център да може да и помага на нея в случай на терористична атака. А, ние а, сме постигнали известен напредък, но вашия въпрос за мен е стимул да се направи повече. По въпроса за агенциите на ООН, около 40% от дейността е от институциите на ООН. Най-важната, разбира се, ОЧА, Бюрото за хуманитарна помощ. Ние ги подкрепяме политически и финансово аз бях в окупираните територии, палестински територии е, заедно с Мос, е, е, Международната организация по миграцията и Върховния комисариат по беженците също така са много важни при репатрирането на хората. Агенциите на ООН е, имат още какво да направят от гледна точка на ефективността при хуманитарната реакция. Моята силна позиция е да бъдем конструктивни. Ние работим с тях за да може управлението на кризи, на сложни кризи и след тежки бедствия да бъде по-ефективна и от по-добро качество. По-конкретно мога да кажа, че да, трябва да се създава една резервна възможност, която да може да се използва, да се приложи за 24 часа. В Либия, например, ООН има един много конкретен проблем и това е а, а, реакцията на иракската криза. Много е трудно а, да се получи а, разрешение не да се задейства. Добре, ние сме в Бенгази, оче не е в Бенгази и ние предлагаме нашия екип да се занимае с координация, за да не липсва координация. Но разбира се, това не е заместител. Оча и не трябва да намери решение на проблема с сигурността. Абсурдно е, че те не присъстват на място тогава, когато те са толкова необходими. От гледна точка на бюджета, ние апелирахме да се зачита необходимостта от е, залагане на бюджет от 1 милиард евро. Това е минимума, който обективно ни е необходим, за да си свършим работата. Е, това е на базата на исторически изчисления. Е, всъщност похарчихме повече. Миналата година беше 1,1. А ако използваме тези средства всяка година, защо трябва да се в пускам, а, да, да, да отивам в резервния бюджет, защото не го включа в основния бюджет. Основният ни бюджет е 850 милиона евро и мога да ви уверя, така че ще трябва да пипнем резерва. Ние в някои случаи вече сме бръкнали в резерва, но резерви за а, извънредни трябва да бъде защитен. И аз настоявам той да се увеличи. Не знаем какво ще ни донесе бъдещето. Добро, хубавото нещо на резерва е, че ако не ви трябва, не го използвате. Аз съм много разумна от фискална гледна точка, когато следващата година се изправя пред вас с предложение за реагиране на, а, на бедствия, ще ви предоставя едно много разумно предложение, но не можем да си позволим лукса да нямаме необходимите ресурси, да свършим работата, която ни предстои. На господин Гуалтиери Искам да отговоря, че а, вие зададохте много въпроса, това дали можем да създадем един кризисен център, който да обслужва всички. Аз посетих редица държави членки, посетила съм и някои от големите държави, Штатите, Русия миналата седмица, да видя как те са организирали тяхната система. И подходът, който според мен е най-добър, е да имаме един кризисен център за гражданската отбрана, за хуманитарните цели. Това е за тези, които ще реагират първи, след което да има един политически кризисен център. Да вземем, например, президента Обама в неговия кризисен център. Мисля, че това е в Белия дом. Има обаче една ам, много добре а, а, оборудван в ФЕМА, значи това е агенцията за реакция на а, федерални бедствия. Ако има, да кажем, природно бедствие, те реагират. Трябва правомощията да бъдат ясно разграничени. Гражданската отбрана, гражданската защита и федералната отбрана имат общи цели. Това, което се случва на Федералната агенция, шефа е в, в в залата, в която политиците и военните вземат решения. В общи линии именно на татък сме насочени. А в допълнение в Европа имаме е нещо много конкретно. Ние реагираме и на бедствия в Европа. А, значи а, наводненията, червената тиня, вулкана, ако а, Исландия поиска помощ, ще отидем и там. А, за нас е много трудно това, тази дейност да бъде в службата за външни дейности. Но това, което видях в Штатите и в а, а, Русия, е, че те имат свой кризисен център, който е свързан с, с този политически център, там, където ние трябва да поработим още, и това беше втората част на вашия въпрос, да интегрираме и другите кризи, да кажем кризата за безопасността на храните, когато се случи епидемията с лудата крава, когато има а, криза, тогава се организира, организират малки кризисни а, центрове. И ние ще се опитаме да видим дали, може, дали могат те да бъдат интегрирани на едно място. Ако можем да го направим на едно място, прекрасно. Но ние обсъждихме това с, с заместник председателя Шевковиц е, и а, е, ще видим какво ще се направи по тази част от интеграцията на господин Вайгъл много високо ценя факта, че все повече и повече хора казват как е, можем ние да бъдем част от е, координирана европейска реакция. В Словения общо взето така се мисли. И по-специално по въпрос а, за това дали един военен кораб може да бъде част от решението на проблема на хора, които умират, опитвайки се да стигнат Европа. Възможно е но първо трябва да се реши има ли рамка. Има. Това е Frontex. Frontex реагира по молба на държавите членки да помогне като предостави сигурност, като спасява живот, човешки живот. Именно подобна реакция се задейства по молба на държава, която е изправена пред проблема. В случая Италия. Ако Италия поиска това, този военен кораб може да стане част от операцията на Фронтекс. За нас, за хуманитарната общност, ние използваме военни средства, за да предоставим помощ под гражданско граждански надзор. Например, в Пакистан използвахме военни самолети, в Либия военни кораби за евакуация, за спасяване на хора или за спасяване на хора от трети страни. Изключително важно е обаче гражданския надзор, за да не се милитаризира една хуманитарна операция. Искам да, от, да отдам дължимото на военните а, военните от Европейския съюз. Чудесно сътрудничество имаме в много ясен протокол и техните офицери станаха служители за връзка в кризисни ситуации е, при нашите операции. Би било отлично, ако можем да ангажираме държавите членки в координирания отговор, защото това не е нещо тривиално. Това означава да се, спаси, да се спасят повече хора и да се предостави повече помощ. Благодаря. Сега продължаваме с въпросите. Благодаря. Позволете ми, госпожа, да ви благодаря за отличното експозе и да ви поздравя, защо да ви поздравя за това, че ви избраха за комисар на годината. Това ме радва. Първо, във връзка с сътрудничеството между военните и цивилните, ние съжаляваме, че няма достатъчно граждански служители за, за цивилните мисии, както вие казахте. Току-що ни казахте също така, че сте ходили в палестинските територии или че сте посетили а, източен Урусалим, срещнали сте се с семейства, които са изгонени от семействата, е, от домовете им, срещнали сте се с бедуини, говорили сте за газа там не е природно бедствие, там проблем е политически. И си спомням нещо, което го току-що казахте. Хуманитарната помощ не значи, трябва да бъде политическо средство. Аз се интересувам във връзка с блокадата на газа. Това е една незаконна блокада, която води до катастрофална хуманитарна ситуация преди тази блокада 10% от газа зависи получаваше от хуманитарна помощ, а сега 70-80% и Европейския съюз плаща големи суми за хуманитарна помощ за палестинците в големи бройки в лагерите. И ако не искаме да а, пипаме резерва, е необходимо да се намери политическо решение на този въпрос, защото това естествено е политически проблем, на който Европейския съюз реагира с хуманитарни средства. Мисля, че трябва да се работи по този въпрос. Извинявайте, че съм толкова директна. Вие помолихте Израел да сложи край на блокадата, защото не трябва само да се молим, а трябва да се реагира много по-твърдо по отношение на Израел и на незаконната блокада. Искам също така да подчертая още нещо, което за мен е тревожно. Европейския съюз в момента е на път да загуби доверието на европейските граждани, специално по тази тема. Политическия парализ на Европейския съюз пред тази ситуация а, се а, приема все по-малко и по-малко от европейските граждани. вие знаете, че нова флотилия тръгва за към Газа. Това са 15 кораба, които искат още веднъж да осъдят незаконната блокада на газа и да изискват решителни действия, за да не се влуши още ситуацията. Чух госпожа Агштън да казва, че това не е добър отговор. Може би да, но гражданското население иска да реагира, гражданското общество иска да реши по един ненасилствен начин на този въпрос. И аз съм бил, била там. С всяко посещение забелязвам, че ситуацията се влушава все повече и повече. И въпросът ми е, следния. Госпожа Аштън каза, че флотилията не е решение, това е не агресивно решение, евродепутати и други хора вземат отношение какво ще направите вие да защитите европейските граждани, за да не стане а, драма подобна на това, което се случи с първата флотилия? Е Благодаря. Господин Галер има думата. Благодаря. Да реагирам на казаното от колегата преди мен. Аз съм убеден, че комисаря няма да използва своите инструменти за политически цели. и ще чуем нейния отговор, но аз няма да се намесвам. Искам да благодаря за вашата решителност и за удоволствието, с което вършите вашата работа. Виждаме, че имате ясни представи от какво имате нужда, какви са вашите цели. По този начин и служителите знаят какво трябва да се върши. И така целият апарат функционира добре и ето защо се отправям моите комплименти към вас. Един въпрос от общ характер – по отношение на отделните инструменти, с които разполагам. От една страна, хуманитарната помощ, нещата вървят добре. в някои държави има инструменти, свързани с предоставяне на помощ, има помощ за развитие, която се предоставя. Но проблемът изглежда е следния. Комисията не може така бързо да използва тези инструменти след една фаза на хуманитарна помощ. Винаги отнема една-две години, докато нещата се задвижат. А, всъщност това, от което има нужда да се използва по-често инструмента за стабилност, въпреки че той не е подплатен с достатъчно средства. Моя въпрос – е свързан с това каква е възможността за реагиране, за намеса. Няма ли да се започне един дебат по този въпрос? така че да се обсъди въпроса свързан с това след вашата непосредствена намеса какво трябва да следва. Вие споменахте ЮФОР че мисията е подготвена, но пък не винаги има достъп до, има възможност за, достъп до хуманитарна помощ. Също споменахте и Орчар. Дали Орчар взима сам решенията или пък се решава е, нещата случай по случай, дали а, няма никаква политическа намеса от страна на Русия и Китай, които биха могли да наложат а, вето. Също така, когато а, няма достъп до хуманитарна помощ, дали това се решава едностранно от очът или вие също а, се включвате в това решение. И ако очът не взима а, решение, вие бихте ли... А, включили ЮФОР в мисия, дори и без съгласието на ОЧАТ. Благодаря ви. Сега господин Кирилов. Благодаря, господин председателю. Господин, госпожо комисар, аз съм впечатлен от а, вашето изказване и от предизвикателствата, пред които сте изправени и колко много правите, за да може Европа да реагира при необходимост. Ще се позова на казаното от колегата преди мен по отношение на Либия. Разбира се, аз не търся чужди политически задължения, но по отношение на достъпа <clears throat> до а, хората, които са обсъдени и до достъпа до Триполи. Хората ам, апелират за помощ през последните два месеца. Случаят в Либия е много интересен. Ние не можем просто да предоставим хран, храна, хранителни продукти на тези хора? Е, има ли възможност а, чрез хеликоптери а, да се достави храна, лекарствени продукти на, на хората там? Всеки път, когато нещо се случва, трябва да реагираме. Сега сме преди лятото. Ние можем а, разумно а, да се подготвим за евентуални пожари. Много е важно за нашите граждани да, да видят солидарността, да видят а, действията в рамките на Европейския съюз. А, всяка година се случват пожари, така че а, може а, да се вземат превентивни мерки, така че да сме готови и да реагираме и гражданите да видят, че се предприемат действия в Европейския съюз. А, дори а, има и държави извън европейски, кои, които помолиха за помощ, например Русия. А, всъщност това не са само природни бедствия, това са случаи, в които има и политически последствия. На въпросите на госпожа Нелсън. дали имаме доктрина, гражданско-военна доктрина, как да действаме. Отговорът на този въпрос е да, имаме такава. Включва три части. Оне съгласува основни насоки за това по какъв начин да се осъществява сътрудничеството между гражданските и военни формирования и ние ползваме тези основни насоки в Европа. Ние следваме изискването за това да се прибягва до участие на военните като крайна мярка, че трябва да има граждански контрол върху военното участие и всичко това има своите основания. Ние искаме най-напред да използваме всички други възможности да стигнем до хората по един неутрален начин, защото така се запазва и живота на хуманитарните работници. Миналата година са загинали повече хуманитарни работници, отколкото войници от миротворческите групи на ООН. Имаме и доста лоши случаи. Судан, на Демократична република Конго. Затова ние се стремим строго да се придържаме към основните насоки на ООН. На второ място имаме европейски консенсус за хуманитарната помощ и трябва да използваме широко този принцип. На трето място в миналото сме поставили прецеденти, които показват по какъв начин сме прилагали принципа за крайната мярка. Тези прецеденти са много полезни за всички нас. Разбира се, всяка ситуация е различна, но можем да извлечем полуки от всяка една ситуация. Когато бях на окупираните палестински територии, когато бях в е, Израел, аз винаги съм в ролята на хуманитарен комисар, за да изразя потребностите на най-страдащите хора. 62% от западния бряг е окупиран от Израел. Там а, са населени тези територии с бедуини, преобладаващо Основният въпрос, който аз отправих, е те да се изпълнят техните желания за изграждане на сгради, за пътища и прочее. Това са възрастни хора, жени, които са прокудени от домовете си. В Газа, за съжаление, нещата се влушиха. Израел миналата година започна известно облегчаване. Да, има известно подобрение, повече стоки стигат до газа, храна стига по-лесно до газа, но има доста ограничения по стоки, които са с възможна двойна употреба. Ако достъпа до газа е осигурен, тогава се твърди, че няма нужда от хуманитарна помощ. Разбира се, решението е, е политическо, но това не е моята сфера на дейност. Моята работа се състои в това да насочваме добре помощта и мога да твърдя, че помощта ни там е добре насочена към най-нуждаещите си. Например, да се плаща в рамките на 6 месеца найма на хората, които са загубили домовете си. Също се осигурява и храна и психологическа помощ в Газа. По мое мнение, въпросът трябва да се разреши чрез политически преговори. Според мен, палестинците и техните лидери считат, че през септември трябва да проведат избори. Дали ще стане това или не, ще видим. Впечатлението ми, е, че от израелска страна все още се а, обмисля какво означава на събитията в арабския свят, защото Израел има своите безпокойства, свързани с гарантиране на сигурността на страната. Посещавала съм селища, които а, са бомбардирани от страна на Газа, а, деца, които са в бункер в един слънчев ден. Това не е приемливо. Но моята а, тревога се състои в това, че много палестинци са сред а, страдащите. И решението, разбира се, трябва да бъде политическо. Показаното от господин Галер. Най-напред искам а, да благодаря за комплиментите, които отправихте към работата на моите а, служители. Те действително са много смели хора, работят а, в Йемен, в а, окупираните територии, в Судан, в Дарфур. Това са много смели хора и те заслужават а, нашата подкрепа за своята работа. Ние сме напълно наясно с въпроса, който вие поставихте. По-настоящем хуманитарната помощ може бързо да бъде предоставена. Аз съм единствения комисар, който трябва да вземе решение в рамките на 24 часа и често се налага да правя това. Но работата ни е от 6 до 9 месеца, понякога малко по-дълго, но инструментите за развитие са толкова бавни, че се създава една празнина. Ние с комисаря Пибалкс имаме два приоритета – свързване развитието с предоставянето също на помощ и намаляване на катастрофите и бедствията. Ние трябва да запълним тези празнини, да насочим усилията си към а, ранно възстановяване, тогава трябва да се намери бързо решение Късаме се сърцето, когато вече от 7 години предоставяме на хората от Дарфур храна, но ние им даваме надежда. Ние спасяваме а, живот на хора, които нямат а, ведро бъдеще след това, което е ужасно на бившия ми шеф Боб Зелик, казах, че трябва да поеме тази тема и той често вече засяга в своите изказвания. Но по въпроса за това дали да се създават или не нови инструменти, не зная каква е правната култура тук, но ми се струва, че ако искаме да служим на хората, ние трябва да създадем такова пространство, да осигуряваме финансиране, иначе винаги ще се блъскаме в стената. Сега нещо по-положително. Заедно с комисаря Пибалк сме набелязали области, в които можем да подобрим нещата. Ние разполагаме с съществена помощ, помощ за а, брега на слоновата кост. От наша страна ние имаме бюджет от 60 милиона. Той има такива средства за развитие в размер над 100 милиона, така че можем да постигнем много. На въпроса на господин Кирилов. My, my, my, Uh, Имаше два въпроса. Един не беше за Оча. Въпросът за Оча беше на господин Галер. Извинете, казва комисар Георгиеве. Той от ЕНП не трябва да се бъркате, казва председателят. Относно кой взема решението за ЮФОР и Оча. Все още има хуманитарен достъп. Той е изключително труден и ограничен, но такъв има. ОЧА се опитва да преговаря по хуманитарно а, създаването на възможност за предоставянето на хуманитарна помощ. Да има известно спиране на действията. Разбира се, достъпа може да се разшири и ние трябва да използваме тази възможност. Вторият въпрос е какво става, ако Оче реши да, да поиска участието на ЮФОР в сегашния мандат, който е доста ограничен и не позволява разполагане на място на военни части. Какво може да направят те какво могат да направят те повече, отколкото се прави в момента от НАТО. Освен ако ООН не промени резолюцията, което е малко вероятно да позволи такова присъствие, мисля, че ЮФОР ще бъде изправен пред сериозни пречки. Да, добре е да имаме още един възможен вариант, защото има някои неща, които могат да направят от страна на ЮФОР, но най-добре е да оказваме натиск за това да се гарантира хуманитарен достъп. Дали може да се предоставя по въздух помощ? Въпрос на господин Кирилов. За сега ние, ние сме се обръщали към НАТО да извършват предоставяне на помощ от въздуха защото не знаем, когато нещо се пусне от въздуха, в какви ръце ще попадне. Много по-вероятно е да попадне в ръцете на хората на Кадафи. Военните първи ще се озоват на мястото. Това, което все още наблюдаваме и аз тук моля да помоля за конфиденциалност. Хуманитарните организации имат възможност да постигнат, стигнат до място без много шум, тъй като се безпокоят за сигурността, не искат да привличат вниманието на Кадафи. Въпреки, че този достъп е ограничен, той съществува и се използва. Сега за горските пожари – Искам да благодаря на Европейския парламент. Ваша беше инициативата да се създаде допълнителна възможност за борба с горските пожари. Сега ще направим равносметка на извлечените полуки и ще видим какво може да се направи в бъдеще. Нашите държави членки увеличиха своя капацитет. Мисля, че няма нищо лошо да се а, помоли Русия за помощ, защото тя има изключително добра готовност за борба с горски пожари. С министър Шойго в Русия аз разговаря как можем да имаме споразумение за сътрудничество с Русия. Що се отнася до солидарността вътре в Европейския съюз, имаме възможност да правим това. Имаме фонд за солидарност и това е апел към парламента. Целта на този фонд е, ако възникне Ако една страна изпита е бедствие, което изисква повече от 0,6% от БВП, да се претече на помощ е, Европейския съюз е, чрез Фонда за солидарност. Миналата година имаше наводнения в Румъния, те преминаха в Молдова. До 5 милиона за 24 часа предоставихме помощ на Молдова, но нямаше как да предоставим такава на Румъния за толкова бързо време. Така че трябва да показваме солидарност и към държавите членки, както показваме такава солидарност към трети страни извън Европейския съюз. Не искам да се ограничава реакцията ни при кризи чрез използването само на европейски възможности. С Австралия и Нова Зеландия преговаряме по интересна идея. Когато тук е лято, при тях е зима и така техните екипи за борба с горските пожари могат да бъдат при нас по време на нашето лято, а нашите екипи да бъдат при тях по време на тяхното лято. В един свят, който е толкова непредсказуеми, никой не знае кога и къде ще удари следващото бедствие, ние действително трябва да имаме световно сътрудничество, за да можем да се справим заедно с тези хуманитарни предизвикателства. Давам думата на председателя Данжа. Благодаря, господин председател. Първо искам да ви благодаря от името на всички колеги за яснотата на вашите обяснения. Мисля, че всички високо оцениха а, отговорите, които дадохте и вашето експозе, което беше много подробно. Вие говорихте за хуманитарните действия в отговор на природни бедствия е, и подчертахте, че те не трябва да бъдат е, политизирани. Но това са много силни политически действия на Европейския съюз е, и както беше казано от господин Салафранки и господин Кирилов, трябва да осъзнаваме, че в едно време, в което в економическата, финансовата и политическата ситуация прави трудно Европейския съюз да покаже пълната си солидарност. Мисля, че в сферата, за която вие отговаряте, давате един много силен отговор а, на нашите граждани, че съществува европейска солидарност, която е а, ефикасна. Имате много важна роля и мисля, че енергията и решимостта, а, която демонстрирахте, ние бихме желали ние като евродепутати да проявим с, с същото със същата сила да реагираме на подобни проблеми. Поздравление за вашата работа и заповядайте отново при нас. Благодаря и довиждане. Colleghi, prima di passare al punto 12. Преди да преминем към следващата точка, точка 12, свързана с информация от делегацията в Албания информация, която ще ни предостави господин Кукън. Но преди това искам да приветствам нашите гости от Босна и Херцеговина. Ако може да ми покажете къде седите. Добре дошли тук сред нас. Ние работим съвместно с парламента в вашия регион. Това е наш политически приоритет и също това, че сте тук, показва какъв е, е вашият интерес е, към Европейския парламент, Европейския съюз. Благодарим ви още веднъж. И така преминаваме към делегацията в Албания от 6 до 9 май. Делегацията беше водена от господин Едуард Кукан. С загриженост наблюдавахме как се развиват нещата там напрежението в държавата нараства, имаше протести. Комисар Фюле и председателят Барозо бяха решили да отложат своето посещение там за неопределено време. Господин Кукън подходи много дипломатично и много ефективно като ръководител на делегацията на място и ще го помоля да ни даде информация. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на моите колеги от различните политически групи за това, че те правиха интерес към тези избори и за това, че оказаха подкрепа по време на мисията. Европейския парламент реши да изпрати едхок делегация в Албания, която да наблюдава местните избори, които се състояха на 8 май 2011 година. Едхок характера на делегацията включваше а, ограничен брой на а, участниците и а, включваше официално наблюдаване на изборите от името на Европейския съюз. Трима бяха европейските парламентаристи, колега от Германия, колега от Гърция и още двама колеги от Гърция. Целта на делегацията беше а, да се срещне с основните политически сили, с гражданското общество и с а, други представители в а, страната, както и да наблюдава изборите по време на изборния а, ден. Като а, накратко получавахме информация а, за това какво се а, случва. Също така господин Бузек изпрати писмо до председателя на парламента в Албания госпожа Теопали. преди изборния ден се проведоха срещи с ръководителя на делегация на Европейския съюз, с политически лидери, с представители на гражданското общество и с медиите. По време на тези дискусии ние Разбрахме за политическото напрежение в страната, както и подробности о политическите кампании. Опозицията отправи обвинения, че има натиск върху служители. По време на изборния ден ние посетихме 35 избирателни секции в Албания и най-вече в Тирана. Нашето общо впечатление беше, че избирателният процес а, беше проведен а, по мирен начин и политическата ситуация в страната е доста поляризирана и това е имало своето отражение върху политическата кампания. Политическия процес беше наблюдаван от нашата делегация. Има няколко неща, които трябва да се а, споменат. Имаше обърквания и смущения, свързани с отварянето и затварянето на избирателните а, секции в много от избирателните секции, които посетихме. Броенето на гласове е централизирано, но това беше оспорвано от някои от общините, в които посетихме избирателни секции. Особено в столицата Тирана, броенето отне много време и предварителните резултати бяха обявени едва на 14 мар, а, май. Извинете. показаха тези резултати, че Едирама има 10 гласа преднина. При приключването на изборния ден ние заключихме, че изборите са протекли нормално и мирно. Има и подобрения по отношение на заключенията от посещението на ОИСР. Председател на Европейския парламент оцени изборите като положителни и също така заключи, че наблюденията от страна на Европейския съюз са полезни и необходими. До тук добре. Но, относно развитията в страната след изборния ден, трябва да спомена и тях. Не мога да спра просто до тук. Все още се наблюдава влушаване на ситуацията в страната. Ам, Развитията продължиха след обявяването на резултатите от Централната избирателна комисия на 14 май. В а, Тирана представители на Алианса за граждани а, поискаха да има а, повторно преброяване на гласовете за това, че е имало неправомерно гласуване на някои от избирателите. Централната избирателна комисия а, взе своето решение. Разбира се, е, това беше свързано и с противоречия. Политическата ситуация стана още по-напрегната, докато се изчаквах окончателните резултати. Опозицията организира а, протестни а, шествия а, пред парламента и пред местния съвет. Имаше представители на Съединените щати, техния посланник, както и посланника там на Европейския съюз се срещнаха и говориха с лидерите на двете политически партии, като ги помолиха да се въздържат. По-късно Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати и се оказа, че Башара води с 81 гласа. От понеделник всички политически партии имаха правото да внесат своите оплаквания. И така, окончателното решение ще бъде решението на апелационния съд в Тирана, в случай, че има успорване на резултатите. Господин председателю, няколко коментара, които ще изразят моето лично мнение. Всички знаем, че ситуацията в Албания от много дълго време се характеризира с дълбоко политическо недоверие както в средите на гражданското общество, така и в политическите среди. Резултатите от изборите показват, че хората радеят за своята страна и за нейното бъдеще. Тези избори показват политическата зрялост на албанските лидери, както и да провеждат избори, които да отговарят на високите международни стандарти. Но, за съжаление, моето впечатление е такова, че влушаването на ам, изборната си, на на изборите и на ситуация, свързани с изборите, показва, че а, демократичните процеси в страната са а, забавени. Също така а, показва се, че няма възможност и желание за политически диалог и ам, обединяване около свободните демократични принципи. И за съжаление, моята загриженост е, че изборите няма да помогнат на Албания да превъзмогне политическата криза в страната. Най-лошият сценарий ще е този, ако ам, политическия застой продължи. Знам, че е, звуча песимистично, но аз ще съм най-щастливия човек в света, ако политическите развития покажат, покажат, че аз не съм бил прав. Аз желая всичко най-хубаво на Албания на нейните граждани. Споровете около а, изборния ден и изборите като цяло а, доведоха а, до това, че се намесиха и е, експерти. Тези е, правни спорове показаха, че има разцепление между политическите партии и политическите лидери. В тази ситуация ние, Европейския парламент, можем да окажем помощ, само ако ние говорим с един глас и този глас е координиран с Европейската комисия, Европейския съвет. Трябва да имаме предвид и интересите на държавата и на нейните граждани. Аз съм убеден, че а, албанския народ заслужава нещо много по-добро. Благодаря, господин председател. Благодаря много due eh, relatori ombra. E... Господин Чернополос и господин Чунтис са възписъкани, както и господин Касолидис. Благодаря ви много, господин председателю. Аз бях един от наблюдателите, който присъства на изборите по време на посещението, организирано от Европейския парламент. Ние наблюдавахме местните избори. Имах възможността да сравня тази ситуация с предходни подобни ситуации. От 1990 година съм бил в Албания няколко пъти. Бях там и по време на изборите през 1993 година. Бих искал да допълня казаното от нашия председател, господин Кукан. Разполагам с малко допълнителна информация. Ние бяхме заедно по време на посещението, но моят извод е, че в Албания допълнителни стъпки трябва да бъдат предприеди, за да се преодолеят разделенията от миналото. Семейства, кланове преобладават и трябва да се положат множество усилия, за да се преодолее това разделение и да се премине към едно истинско гражданско общество. Искам на базата на опита да споделя какво видяхме на място с господин Кукан и останалите членове на нашата делегация. Имаше плакати, които призоваваха гражданите да избягват семейно гласуване. Това ми се струваше странно като представител на друга държава от Европейския съюз, но на практика това, което наблюдавахме на място, беше един конкретен случай. Бащата, например, който е глава на семейството, отива в а, избирателната секция с три а, бюлетини и гласува за всички членове на семейството. Също има смесване на избирателните райони. смесване на избирателни секции. Всичко това означаваше, че хората можеха да гласуват е, един до друг едновременно. Например, съпруг и съпруга могат едновременно да гласуват е, или син е, и дъщеря. Кабинките за гласуване бяха много наблизо разположени една до друга е, и хората можеха да се влияят на гласуването. Беше забранено използването на мобилни телефони, но ние видяхме, че хората а, е, на практика използваха своите мобифони не само да говорят е, помежду си, а, но и да а, направят а, снимка на бюлетината защото всички партии бяха на един и същ, една и съща бюлетина и всеки трябваше да отбележи с кръща онази партия, която избири, избира. Така че, когато направят снимка на тази бюлетина, те могат а, да покажат на своя работодател или на, друго лице по какъв начин са гласували. Освен това не беше казано и наблюдавахме, че хората а, са имали мастило, неизтриваемо мастило на а, палеца си, което означава, че не могат да гласуват а, отново в а, друга избирателна секция, поне така ни беше казано. Когато отидохме в първата избирателна секция, ние видяхме, че имаше хора, които напускат а, секцията без да имат това мастило на пръста. Беше ни казано, че това е невидимо, затова не го виждаме. На следващата секция а, помолих аз да ми сложат на моя палец а, такова мастило и за 10 а, минути всъщност само с моята слюнка можах да изтрия това мастило. Тоест, ако исках, можех да отида и да гласувам някъде другаде. Господин Кукън а, също получи а, от това мастило, но той не се опита да го изтрие. И го имаше до края на деня. Имам снимки, за да ви покажа всичко това. Като иллюстрация, това, което наблюдавахме, за да може да разберете за какво става дума. Политическите сили, политическите партии си нямат доверие – всеки човек може да успорва резултатите, всяка политическа партия може да успорва резултатите. Могат да получат подкрепата при тази контестация от други. Процесът е изключително сложен. Аз не съм наблюдавал подобен сложен процес на гласуване в никой от държавите от Европейския съюз. Казва се, че тази сложност на процедурата е да се гарантира прозрачност на резултатите, но мисля, че това не е така. Проблемът е в политическата култура, която преобладава в Албания. И в близко бъдеще се надявам, че ще бъдат предприяти стъпки, за да може тази страна да има истински европейски перспективи за своето бъдеще. Председателят, благодаря ви. Аз Бях там през 1993 година. Разбира се, бях много по-млад тогава. Бях там за наблюдение също на изборите. Господин Шунтис от Обединената левица. Докладчик за Албания. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Бих желала да благодаря на господин Куканин, Куканин на господин Тремаполос, както и на другите ни колеги, които бяха представители на Европейския парламент и които наблюдаваха неодавна проведените избори в Албания. Те ни представиха една моментна снимка на това, което видяха и аз мога да кажа, че ние може да изведем две заключения. Първо, системата е добра, ние говорим за е, наблюдатели е, на Европейския съюз, които отиват в трети страни, за да видят дали процесът е обективен, но както видяхме, подобни е, наблюдатели, наблюдатели имат определени ограничения. Господин Кукън, господин Трамаполис не можеха да имат обща картина на процеса. Хубаво е, че бяха там. Това беше добре за престижа на парламента, но има известни ограничения на процеса. Освен това чухме описания на нарушение на избирателния закон в Албания. И това е една част от проблема само, но както видяхме по-късно, дебнеше опасности в други аспекти на изборния процес, за да можем да стигнем до окончателния резултат за това, че изборите са били надежни. Естествено, това е работа на албанските власти, но аз бих предложил да се упрости процеса, ако този, път се, този процес се повтаря всеки път, когато има избори в Албания, те биха могли да премахнат напрежението, особено ако се успорва всеки път резултата от изборите. Много е направено за демократизирането на политическия живот в Албания, така че политическия живот трябва да стане по-демократичен. Ако това не се случи, ще бъде много трудно за нас да предвидим бъдещото а, членство на Албания в Европейския съюз и мисля, че трябва да изчакаме окончателните резултати от изборите. Предлагам Европейски парламент и други институции на Европейския съюз да запасят поканата за членство в Европейския съюз открита, Албания трябва да знае, че има европейско бъдеще, но преди това трябва да се постигне още значителен напредък. Няма да е лесно, но може би трябва да кажем на двете основни политически партии, че те трябва да направят опит да се уважават, за да може Албания да излезе от тази политическа ситуация. За съжаление, местните избори не намаляват политическата криза, по-скоро наливат а, масло в огъня. Бъдещето може би не е розово, може би на хоризонта се задава економическа криза по вътрешни а, причини, а, може би защото Албания плаща цената на економическата криза в съседни държави, Гърция и Италия. Мисля, че съчетанието ще бъде експлозивно, а политическо решение за намаляване на напрежението е много важно. А, настояваме Албания да направи това, естествено. Ще предостави максимална помощ. Това ще бъде най-добрият начин да помогнем на албанския народ. Председателя, благодаря госпожа господин Бостинаро. Искам да благодаря на всички за подкрепата и солидарността. Когато бяхме а, атакувани а, от а, албанска страна, президента Бузек а, <clears throat> осъди неприемното поведение на госпожа Топали и така той защити парламента. Искам да благодаря на господин Бузек за начина и за качеството на неговото изявление, което подчертава, че престижа на Европейския парламент е много важен въпрос. Сега нека да се обърна към събитията в Албания. Уважаеми колеги, най-напред искам да а, цитирам съгласно междинния доклад на ОССЕ, където се казва на 18 май след гласуване на решение по принцип с 4 на 3, въпреки че не беше взето окончателно решение, започна отварянето на кутиите от една от партиите и да броим бюлетините в подкрепа на кмета на Тирана, но правното основание, на което се базираше това решение, не беше ясно за ОССЕ. Госпожа Аштън и комисаря Фюле повториха това. Отбелязваме, че правното основание на решение на СИИСИ буди тревога. Експертите очакват а, да има прозрачна и честна процедура на разглеждане на жалбите в пълно съответствие с съществуващата правна рамка. И искам да ви призова да си припомните, че Предишния път, когато социалистите искаха да се отворят бюлетините, господин Бериша ни каза, че това е неприемливо и че Конституцията се противопоставя на подобно решение. Да, разбива се, да живее Конституцията, ние трябва да я спазваме като основополагаща закон на всяка една от държавите. На трето място, фактът е, е че правителството реши да не само да отвори, не всички бюлетини в Тирана, а само избирателно, за да се преброи бюлетините в подкрепа на определена партия. Това е напълно безпредседентно. Повече от 200 бюлетини повече от списъка на избирателите а, са били установени. Как става това? Освен това, в същата урна са попадали бюлетини за кметове, за съвет на тирана и за по-малките общински съвети. Но всичко общо като за това няма правно основание. И в заключение, бих искал да ви приканя да вземете предвид е, следното. Аз приветствам е, казаното от господин Кукан. Е, единственото, което можем да направим сега, за да избегнем голяма криза, Иначе Албания, цитирам един албански политик, може да бъде изправена пред гражданска война. Затова трябва да се говори с един глас с Европейската комисия, да се настоява всяко решение да изисква да се спазват правните норми и нищо друго. Конституционните разпоредби. Защото ако безусловно подкрепяме една страна, можем да предизвикаме ескалация от друга страна а, е, и да се стигне до насилие, ако не и до отявлена гражданска война. Благодаря ви, благодаря ви за солидарността, която мнозина от вас а, е, демонстрираха спрямо мен, както и а, е, това, което изпратихте като съобщение до председателя Бузек. Председателят, благодаря господин да си има думата. Благодаря, господин председателю. Очевидно е, че в Албания има голяма степен на поляризация в политическия живот. Но пък от друга страна, преброяването на гласовете показаха, че става въпрос за няколко гласа разлика. Питам се, няма ли някаква отговорност, свързана с службите, които консултират начина по който се провеждат изборите? Понякога и малките камъчета обръщат каруцата. Чудя се дали а, цвета на избирател, че трябва да има разлика в цвета на бюлетините за, за кмет и за общински съветници. Значи, хвърля се една бюлетина от един и същи избирател, независимо дали е за кмет или за общински съветници. На трето място. Нещо, което е много важно за този парламент – ние не обслужваме никакви цели. Ние не трябва да се превръщаме в съдници нито на едната, нито на другата страна. По този начин наливаме само масло в огъня. Това няма да помогне на албанския народ, няма да помогне на бъдещето на страната а, такива спорове, защо точно сега, защо по този начин, защо а, друг път по друг начин, защо с отваряне на урните и така нататък. Нека тези въпроси да бъдат отнесени към съдебните органи, които поне те функционират в Албания противен случай, какво да обсъждаме кандидатура за присъединяване към Европейския съюз и така нататък. Благодаря ви, господин Танок. Благодаря, господин председател. Аз много внимателно изслушах всички коментари. Искам да повторя позицията на нашата група на че Европейския парламент по принцип не би трябвало да наблюдава местни избори. Аз много високо ценя господин Кука, но мисля, че беше неправилно решение по принцип и се питам какво е постигнала комисията. Мисля, че местните избори трябва да бъдат наблюдавани или от съвета на реги... комитета на регионите а, ние сме национални политици, не сме местни политици това е много а, опасен прецедент. А, ние не сме местни съветници. Ние легитимирахме ли резултатите, насърчихме ли а, реформата в избирателната система, създадохме ли възможност за помиряването на а, връждуващите партии? Отговора е не е на двата въпроса може ли да се каже, че Албания повиши рейтинга си като потенциален кандидат? Отговора пак е не. Аз отивам в Албания този уикенд, за да участвам в кампанията там и защо а, няма да има а, мисли наблюдатели в, а, ей, а, в Албания, а, а, а изпращаме в а, а, Албания наблюдатели. А сега господин Час. Благодаря, господин председател. И аз бях член на групата, която посети Албания. Ние напуснахме Албания на 9 май. Е, всъщност е, бяха затворени вече затвора. затворени. 16 дена по-късно имаме на много мъглява представа за резултатите. броенето на гласовете от не 15 дни. Самият факт вече ясно показва степента на зрелост на избирателния процес в Албания. аз не мисля, че е необходимо да се впускаме в подробности, както каза господин Касолидис. Независимо от това как оценяваме различните аспекти на избирателния процес, можем да стигнем до едно политическо заключение и то е следното. Албания вече не е прохождаща демокрация, тъй като тя е демокрация вече повече от десетилетия и не можем да пренебрегваме този вре, фактор време в нашите оценки. Ясно е, че начина по който жизненно важни а, демократични процеси функционират, е, ясно е, че те не функционират така, както функционират при нас. И не можем да не откроим този процес, защото не може да си затваряме очите за развитието на политическия процес. Има дълбоки разделения и те трябва да се очитат. Във връзка с казаното от господин Танок, дали трябваше да присъстваме или не, няма съмнение, че трябваше да присъстваме, за да може да имаме ясна представа за това как се развива ситуацията в Албания, защото Албания настоява да се започнат преговори за присъединяването и към Европейския съюз. И аз мисля, че Европейския парламент взе правилното решение, когато реши да изпрати наблюдатели в Кемара. Имаше много силни напрежения в миналото, които дори доведоха до смъртни случаи. И аз мисля, че в е обнадеждаващо, че в тези избори нямаше подобни напрежения, не бяха правени оплаквания в този регион. Искам да приключа, господин председателю, с нещо, което е, е обект на голяма загриженост в Албания. Когато хората гласуват при местни избори, не разбират защо бюлетините и урните трябва да бъдат е, броени някъде на централно място. Хората са разочаровани, но им се отговаря, че предпочитаме да се контролира ситуацията на централно място, защото се броят бюлетините на място, на място може да има проблеми. И самия факт, че това се казва е проблематично. Благодаря за последни думи, господин Кукан. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, които участваха в тази кратка дискусия. Високо оценявам колегите, които участваха в мисията и допълнителната информация, която те предоставиха. Господин Касолидис, аз съм съгласен, че не трябва да бъдем съдници или експерти по изборния процес в Албания има институции, които могат да направят това много по-добре и по по-професионален начин от нас. Аз не считам, но това е друг въпрос. Искам да подкрепя отново господин Касолидис, че ако вземем участие в тези спорове, това няма да бъде нещо положително, защото ще означава, задълбочаване, може би, на споровете. Затова ние трябва да говорим единно, с един глас. Няма съмнение, че правителството се справи добре. Ние се срещнахме с министра на вътрешните работи при подготовката на изборите. Така че аз не останах с а, някакви лоши чувства в деня на изборите, но след това последва приброяването на гласовете и съответно обявяването на резултатите. Боя се, че тук ще има същата ситуация, каквато наблюдавахме при парламентарните избори през 2009. В последния доклад за напредъка на Албания не беше направено предложение тя да получи статут е, на страна кандидат. Е, така че ако това гласуване не доведе до е, положителни резултати, това може да забави допълнително Албания. Преди да се вземе решение да се изправи делегация за наблюдаване на местните избори в Албания, нямаше единодушие. Същото се отнасяше и при гласуването за това дали да се изпрати делегация за наблюдаване на парламентарните избори в Македония. Затова трябва да видим дали да се придържаме към правилата, които следваме сега, или пък да сме готови да обмислим някои изключения предвид на политическата ситуация в някои страни, в които да изпратим делегации. Председателят. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е Въпроси към Европейската служба за външна дейност. Господин Камински нямаше възможност да дойде тук, така че ще направим десетина минути пауза. Ecco.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 който кънти в залата, добавим и в ушите на преводачите. Господин Камински е тук. Имаме въпроси към Европейската служба за външна дейност. През март господин Камински говори за арестите в Беларус. Ние зададохме въпрос към ЕАСВ и тъй като не сме получили отговор от баронеса Аштън, господин Камински ни помоли да включим това в дневния ред и даваме думата на господин Камински да представи отговор и след това ще чуем по-нататъчни отговори. Господин Камински, имате думата. Микрофон, моля. Благодаря, господин председател. Днес Минаха 50 дни след ареста на господин Ботовуд. На 11 февруари той беше осъден на 15 дни затвор от Беларуския съд по обвинение, че участва в демонстрация на 11 декември. Той твърди, че си е изпълнявал журналистическите си си задължения. То е член на Полската журналистическа колегия в Беларус и се казва, че беларуските власти се опитват да удължат неговата присъда. Това е, се потвърждава от факта, че той е в затвора повече от тези 15 дни. И въпросът, който зададох на комисията, беше дали върховният представител знае е, за този факт и какви действия ще предприеме тя. Това беше първоначалният е, въпрос, така както го формулирах. Благодаря. Да чуем сега представителя на външната служба. Благодаря, господин председател. Позволете ми да кажа, че от името на службата за външни дейности, доколкото знаем, за първи път има въпроси в Комисията по външни работи. За първи път това се случва от няколко години. Ние не сме договорили условията за подобни сесии на въпроси между Комисията по външни отношения и а, СВД. СВД обаче е готова да дава да даде отговор на почитаемия евродепутат господин Камински. Искам да кажа няколко думи преди това по процедурата. През юни миналата година Европейския парламент промени вътрешния си правилник и даде възможност на евродепутатите да задават преки въпроси. Това е правило на Върховния представител. Това е правило 117. Това е в съответствие с новите институционални разпоредби по лисабонски. Лисабонския договор. Трябва обаче да кажем, че не разбираме защо писмените въпроси от парламента се задават само на съвети на комисията. Господин Камински е задал този въпрос на 1 март в съвета. А ние като СВД трябваше да отидем в съвети и да видим какво се е случило. Отговора, който получихме а, от съвета на а, беше, че всички отговори а, на въпроси зададени на, до съвета а, а, трябва да бъдат одобрени от съвета на равнище а, министри. По въпросите а, зададени на комисията не могат да бъдат изпратени директно до върховния представител предвид факта, че нейните прерогативи са по-широки, отколкото ам, правомощията на председателя на комисията по външни въпроси. Този процес отнема време, именно за това не сте получили по-рано отговор на вашите въпроси. За, за в бъдеще, ако адресирате пряко въпросите до върховния представител, ще получите по-бърз отговор. Почитаем евродепутат е получил отговор на 24, 28 април, тъй като това е отговор до госпожа Аштън. Това, тези въпроси трябва да бъдат зададени по член 117 линия първа до върховния представител. Ние се свързахме с, с правната служба, за да се питаме дали евродепутати могат да задават пряко въпроси до върховния представител. Отговора, който получихме, е, че а, не могат евродепутати да задават преки въпроси. Продължава да се работи по въпроса. Тук имам а, мостра от а, фиша, с който ще се задават въпроси не само до съвета и до комисията, но и до заместник председателя на комисията, върховния а, а, представител и до председателя на съвета тази система не работи, така че не може да се задават въпроси пряко до върховния представител. Аз разбирам, че този въпрос ще отнеме няколко седмици и се надявам, че това, което е, се сблъскваме днес, е, е, ще бъде решено. Съжалявам, че отнемам толкова време на процедурни въпроси, но се надявам, че това ще помогне за в бъдеще, включително и на господин Камински. Когато установихме, че има проблем, разгледахме въпроса и върховният представител вече е отговорила на въпроса на господин Камински. Отговорът беше изпратен с писмо до господин Камински, подписано от заместник председателя Поповски. А, Вчера е изпратено писмото, мога да му дам писмото, ако ви интересува, мога да отговоря отговора по същество за Беларус, който е в отговор на първоначалния въпрос от 1 март, но е актуализиран, за да отрази ситуацията от преди няколко дни. Ако се интересувате, мога да го прочета. Как бихте искали да реагирате, господин Камински? Въпросът, който обсъждаме днес, аз говоря за Беларус, а не за процедурните въпроси. Въпросът е толкова важен. Аз мисля, че ще бъде възможно и да имаме за протокола това, което е направено от уважаемите представители на СВД по въпроса за господин Почобос, който все още е арестувани по въпроса за Беларус. Така че аз ще благодаря на колегите от службата за външна дейност, ако прочетат писмото. Добре, това е волята на господин Камински, това е молята, моята воля. Аз съм господин Камински и аз току-що изразих волята си. Добре, точно е, това казваме и двамата. Благодаря, господин председател. Естествено ще направим това, което иска почитаемия евродепутат. Сега ще прочета отговора на госпожа Катерина Аштън, така както беше предаден този отговор на господин Камински, върховния представител. Благодаря и на уважаемия евродепутат във връзка с дейността на активиста на опозицията след президентските избори в Беларус и с удоволствие предоставяме актуализация актуализирана информация за господин Антони Баскопут, кореспондент на газета Виборча, регистриран в Беларус. Текстът е следва на 12 януари силите на сигурност на Беларус а, арестувах господин Боскопот и го а, и е, го изправиха пред съда в Минск. Той беше а, осъден да плати а, 1 милион и 750 хиляди белоруски рубли. Според а, Independent News а, прокурорите обжаваха присъдата, която за тях беше много а, след това окръжният съд осъди е, господин Баскопут е, на 15 дни затвор за участие в неразрешен протестен митинг след е, президентските избори през декември. Господин Баскопут е отразявал за събитието за газета Виборча. Според нас господин Баскопут на 10 март е получил предупреждение от прокуратурата за това, че работи без акредитация за газета Либорча и е, предупреждението е било, че неговото разрешение е изтекло на 24 февруари 2009 година и не е било удължено, макар че той продължава да публикува. И той отново е арестуван на 6 април за нарушаване на а, а, реда на публичния ред. Той не е можел да представи, да присъства на видеоконференция с представители на Европейския съюз с, с, ам, в делегацията на Европейския съюз в Минск на 16 април. А, го, след това е следвало а, а, в а, задържане в затвор номер едно. Според сътрудника на господин Баскопут, е, на жена му е било позволено да се срещне на 5 май, а преди това са се виждали на 22 април. Господин Баскопут е, може да получава и да изпраща кон кореспонденция е, почти не е подлага на разпит. На 13 май той е бил обвинен в а, обвинение а, срещу, обида срещу председателя по член 368 от наказателния кодекс с предвидено наказание до 3 години затвор. От 19 декември, според нашите данни, се упражняват натиск за неговите а, журналистически дейности. Амери... А, делегацията на Европейския съюз в Минск продължава да следи отблизо този случай и други подобни случаи. На 10 април а, говорителят на Катрин Аштен издаде а, е, по, становище и съобщение. СФД е дълбоко загрижена от новините за задържането на кореспондента на газета Ви Борча в Минск. Това е още един пример на продължаващи нарушения на правата на човека след президентските избори на 19 декември миналата година. Европейския съюз осъжда тормоза срещу белоруските независими медии и а, нарушаването на основните правила, като свобода на словото, свобода на сдружаването и свободата на медиите. Европейския съюз призовава белоруските власти да прекрати незабавно а, тормоза срещу журналистите и призовава беларуските власти да си сътрудничат с, ОССЕ по проблемите на свободата на медиите. Европейския съюз поиска достъп до всички лица задържани по политически причини и заклеймява неправомерните действия. А, също така а, подкрепя а, усилията на господин Боскопут в техните действия. Господин председател, уважаеми депутати, това е въпрос. А, а, това е отговор на въпроса на господин Камински а, с придружително писмо от господин Поповски, което е даже на полски. Председателят. Сега искам да помоля господин Камински дали иска да даде отговор. Благодаря, господин председателю. Аз съм доволен от отговора, който получих. Искам да благодаря много за този отговор. Думите бяха много важни и те ще бъдат чути и в Беларус и в Полша. Полша е, е заинтересована от този случай и е, искам също да изразя моето дълбоко уважение към върховния представител и към е, външната служба. Външната служба не забравя какво ни обединява че това не са само договорите, а това са общностните ни ценности, ценности свързани с мир и демокрация. Службата за външна работа защитава тези ценности и то много активни. Искам да използвам тази възможност, за да отправя един призив към вас. Да следите отблизо кои официални лица а, от режима на Лукашенко предприемат неправомерни действия а, към представители на опозицията и те да бъдат включени в а, черния списък от личности, на които не се предоставя достъп до а, Европейския съюз. Искам да а, изразя също така, че имаше много процедир, процедурни проблеми и а, те ни показаха как да действаме в времето след влизането на сила на договора от Лисабон. Благодаря. Може би още няколко коментара към казаното до тук. Как нещата могат да станат по по-бърз и експедитивен начин? Имам предвид въпросите към външната служба. Значи, как да получим по-изчерпателни въпроси от страна на службата за външна работа? А, такива въпроси се провеждат в редица парламенти и а, ще процедираме и ние тук така. Преминаваме към следващата а, точка. 14 та точка. Това е доклад за пътуването на делегацията в Ирак от 26 до 28 април. Това беше едно много изключително а, посещение от а, съображения за сигурност нямаше възможност след това да се пътува в Ирак. Колегите Стивенсън и Мауро посетиха Багдад и Ербил. Господин Стивенсън, имате думата. Благодаря, господин председател. Както правилно казахте, това беше уникален случай. Ние формирахме делегацията за връзка с Ирака след последните избори, два пъти преди, бяхме не ни беше даден достъп до страната. Ние протестирахме за това с помощта на тази комисия, с помощта на съвета на председателите на делегации. Ние най-сетне получихме съгласие. Срещнахме се на най-високо ниво по време на това посещение в Ирак. Единствения, с когото не се срещнахме, беше министър-председателя, който беше по това време в Корея, но се срещнахме с президента Талабани, с а, председателя на парламента, с съвета на представителите. Това е единствената функционираща част на правителството в момента с три комисии на съвета на представителите по сигурност и отбрана, по външни работи и по правата на човека. Срещнахме се с заместни министър-председателя, с външният министър. Срещнахме се също с а, личния представител на главния секретар на ООН, Неодавна той посети нашата комисия за отговор на наши въпроси. Срещнахме се с посланник Джим Джефри и разбира се с представители на службата за външна дейност, която организира нашето посещение. Полският посланник в Багдад също проведе среща с нас. Той много ни помогна. Стреснахме с председателя на автономният регион Кюрдистан с председателя на Кюрския парламент, с министър-председателя Салек. Срещнахме се и с лидера на Але Ракия. както и с губернатора Набил, с епископ с лидерите на партиите в автономния регион на Кюрдистан. Основните въпроси, които обсъдихме, беше, разбира се, въпроса за арабската пролет, на която се гледа с голяма сериозност, дори в много по-голяма степен, отколкото тук, защото те гледат на събитията там като равносилни на падането на Берлинската стена. В Сирия има голямо кюрдско мълценство, има много християни. Има опасения, че те могат да се отправят към Кюрдистан в търсене на сигурност. А това е регион, който вече е препълнен с беженци. Няма достатъчно жилища, няма достатъчно училища и болници. Екипископът ни каза да кажем на колегите ни в Европа да ни пращат пари на Курдистан за изграждането на нови християнски църкви. Ние не се нуждаем повече църкви, ние се нуждаем от болници, от, улич... от училища, от жилища на беженците, християни, които са многобройни. Обсъдихме политическото положение в Ирака, правителството на националното единство, което беше формирано след 8 месеца на преговори. Най-сетне беше създадено това правителство на базата на документ, включваща 9 точки за създаване на голяма коалиция. Всъщност никой от а, тези клаузи от споразумението от Ербил не е изпълнено. Министъра на сигурността, на отбраната, министъра на вътрешните работи, които са изключително важни и са участвали в сключването на споразумението от Ербил, никога не са назначавани всички правомощия на тези министри оставят в ръцете на министър-председателя но Реал е, има огромни отговорности и огромна власт в Ирак по този начин. Освен това, Националния съвет за стратегически политики, който трябваше да бъде създаден под ръководството на Алалауи от партията Аларакия, това е партията, която има само едно място повече, отколкото партията на министър-председателя Амалаки, въпреки че Амалаки в последствие стана министър-председател. Този съвет е ключов елемент на споразумението от Ербил, но не е създаден. Много от политическите лидери, с които говорихме, казаха, че те очакват нови предварителни избори. Бюджетът беше прият от парламента, Останалите обаче законопроекти буксуват и не могат да бъдат прияти, защото правителството на националното единство не функционира добре. Ние говорихме също и за економическото положение, поради ситуацията със сигурността, която все още е сложна в Багдад и ние лично видяхме това. Има много опасности в града все още. Много полицаи загинаха, дори докато ние бяхме там. Непрекъснато слушаме за допълнителни такива случаи. Освен това има проблеми по пропускателните пунктове в зелената зона, където имаше също бомбени атентакти, при които загинаха стотици хора. Продължават ракетните нападения, бомбените атентати. Това е ежедневие и до днес. Има ограничено електроснабдяване в Багдад. Понякога само по 6 часа дневно има електричество. Когато дойде Рамадан, по-късно и се увеличат температурите до 50 градуса и когато мисуманите няма да могат да пият вода през деня, това създава проблеми, ако няма електроенергия, която да захранва а, климатичните инсталации. Може да има засилване на насилието поради всичко това. Те очакват а, да се увеличи многократно добива на газ а, и нефта те имат 10% растеж в Курдистан, така че тази част има бум, защото ситуацията там е много по-добра, повече безопасно в сравнение с другите части на Ирак има там. На всяко среща, на която присъствахме, ние изразихме сериозната ни загриженост, е, както и процес, протеста ни а, срещу това, което се случи в лагера Ашрафт, където бяха убити от иракските сили множество мирни граждани. 300 души бяха критично ранени, освен това. Обсадата на лагера продължава. Няма достатъчно нездравни здравни грижи за хората, които са сериозно засегнати. Беше казано нашата делегация, че единственото решение а, е тези 3400 граждани от Ашраф да бъдат преселени извън Ирак. Но за целта трябва да се убеди ръководството на МК, Организацията на народни муджахедини, не само в лагера Ашраф, но и в, в Париж. След завръщането ми в Ирак, аз организирах посещение в Париж и се срещнах за 5 часа с лидерите на МИК и ги убедих да приемат вариант, който сега беше потвърден от нашата делегация за връзки с Ирак. Ние проведохме в Страсбург пресконференция по време на последната пленарна сесия там. Изпратихме до баронеса Аштани, и 27-те външни министри на държавите членки тази опция, която включва презаселване на тези 3400 прибиваващи в лагеря Ашраф в 27-те държави членки, където те имат някакви родствени връзки в САЩ, в Канада, Норвегия, Швейцария, Австралия, всяка страна, която е готова да помогне за разрешаването на ситуацията, за да не се допусне повече кръвопролитие. Защото иракчаните ясно казаха, че искат ситуацията да бъде разрешена до края на настоящата година. Ние а, направихме искане като условие след дискусия а, с а, посланиците в Ирак, че не, не трябва да се допуска да се счита, че ние по някакъв начин възнаграждаваме иракските власти за това, което а, са направили в лагера а, Ашраф. И така, предварителното условие, което строго а, заявихме, е, че иракските власти трябва да оттеглят военните си части от лагера Ашраф, да прекратят обсадата му, да позволят на журналисти и на независими наблюдатели да влязат в лагера, да осигурят нужната медицинска помощ на сериозно ранените и да се осъществи международна независима анкета за случилото се за клането в лагера Шраф. Само при тези условия ние ще сме наясно, че те са готови да започнат преговори с нас за това по какъв начин можем да им помогнем за разрешаване в дългосрочна перспектива на тази ситуация. Ашраф беше в дневния ред на съвета на външните министри този понеделник. Баронеса Аштан постави този въпрос, изрази протест отново пред иракското правителство за клането в този лагер. Надяваме се, че ще получим подкрепата за намирането на окончателно решение на тази ситуация и че няма да се допусне допълнително кръвопролитие. Ние също предложихме с конференция за инвестиции заедно с председателството на Полша на 7 декември през тази година, заедно с комисията, с съвета и парламента да разгледаме потенциала за добив на нефт и газ на Ирак и по какъв начин индустрията от Европейския съюз може да се ангажира с инвестиции и разработване на бизнес възможности в тази страна. Също селското стопанство, финансовите услуги. Комисар е много ентусиазиран по въпроса. Полското председателство от своя страна вече заявиха, че това ще се превърне в е, един от ключовите въпроси по време на тяхното председателство. Ние подписахме съвместна декларация, призоваваща за бързото ратифициране на споразумението за партньорство и сътрудничество Европейски съюз и Ирак, подписано миналата година и настоявайки за повече сътрудничество и партньорство в правата на човека, образованието, социалните въпроси, равноправието между половете, и прочие. Всичко това е много полезно. Проведохме много срещи. Очакваме да посрещнем и тук в Европа В скоро време някои от хората, с които се срещнахме в Ирак, например министъра по енергетиката, ще бъде тук в четвъртък и петък за среща с комисар Отингер. Очакваме плодотворно сътрудничество и партньорство с иракчаните в бъдеще. Благодаря, господин председател на вашата комисия, че ми позволихте да дойда тук и да говоря пред вас днес. Беше казано, че аз съм председателствал въпрос, че мога да съпредседателствам днес следобед заседание, което е посветено на социалните и економически политически предизвикателства в Ирак, но тъй като ми беше казано в последния момент, няма да имам тази възможност, тъй като съм поел друг ангажимент. Председателят, съжалявам, че станало така. Надявам се, че днес след обед ще можем да се съобразим с новата ситуация. Господин Мауро има думата. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям това, което каза колегата. Ще се огранича с редица коментари по въпроси, които той не повдигна. Позволете ми да започна с нещо по същество и се надявам, че днес след обед по време на изслушването ще мога да кажа отново същото. Парадокс е, че в Ирак хората умират, защото искат да живеят. Хората, които отказват да се откажат от правото си на работа, и допринасят за развитието на демокрацията в страната им, умират. Това е най-малкото противоречиво, когато виждаме какво е отношението на нашите институции към случващото се в Ирак. Позволете ми да цитирам няколко примери, които цитирах по време на съвместния дебат на пленарното заседание с Лейди Аштън. Ние тогава видяхме, че структурите на Европейския съюз и в, в Ирак са безнадежно недостатъчни. Е, това са много талантливи хора, много посветени на работата си и целенасочено работещи, но ние всъщност говорим само за двама души. Макар, че сега вече ще има и послани госпожа Ибашкова, която ще работи в по, комплекса на посолството на Обединеното кралство, т.е. те дават а, а, впечатлението, че Европейския съюз зависи от една от основните сили в Европейския съюз и госпожа Ибашкова там ще бъде в тази, в британското посолство. Просто за да ви покажа колко е неадекватно и недостатъчно това, аз направих сравнение с представителството на Европейския съюз на Бахамските острови, е, което е с седем души. Не искам да се изказвам популистски, но една държава с, с 40 милиона с такова економическо и политическо значение, е, представителството на Европа, там Европа, която дава, има възможност да, да покаже какво може да направим с нашата а, външна политика е а, недостатъчно представена. Втория коментар, който исках да направя, се отнася с, с лагер, за лагера Ашраф. Искам да добавя към казаното от господин Стивенс, че информацията, която получихме след заседанието на външните министри в понеделник не е насърчителна. изглежда, че нагласата е, че това е проблем, който следва да се решава вътре в самия регион. Ако мислите, че хуманитарно решение може да се е, намери в региона, това означава, ще, че трябва да се реши или от Ирак, или от Иран. Нито едната, нито другата държава могат да решат проблема. И се надявам, че никой утре няма да а, е, се преструва, че не са видяли това, видяли това, което ние виждаме. Изправени сме пред огромен риск, защото не сме готови да поемем конкретни отговорности за тяхната съдба. Аз говоря от чисто хуманитарна гледна точка. Тук направя политически оценки, тъй като подобни политически оценки ще бъдат много сложни. Ние го видяхме на място в иракския парламент и в срещата ни с американския посланник осъзнахме огромните политически трудности, свързани с лагера Ашраф. И още нещо, което искам да кажа, е свързано с мълцинствата. Очевидно, това е една сфера, в която има много сериозни проблеми. Ние се опитваме да стабилизираме ситуацията. Позволете ми да спомена срещата с колегите в Ербил, където се срещнахме с католическия епископ на този регион и установихме, един аспект, който беше споменат и господин Балзани, нещо, което беше много важно до този момент. Гледаме на проблема на християните, които бягат от Ирак в Сирия и в Йордания, но ако а, оценим това, което се случва в Сирия, може изведнъж да се окаже, че тези хора спешно ще се върнат. Т.е. може да имаме още една хуманитарна извънредна ситуация в Кюрдистан, защото това е единственото място, където те могат да отидат. Това е единственото място, което може да ги поеме. И именно за това сметнахме, че е а, важно в разговорите ни с кюрдските лидери да установим като нашата цел по-добра, по-добро представяне на Европейския съюз, например в Ербил, например едно представителство в самия Ербил. Така че да може да се поеме отговорността, която може би ще трябва да се поеме в тази част на света. И последното нещо, което искам да кажа, се отнася за срещите, които проведохме в Багдад за политическото объркване, което а, се наблюдава там и по-специално положението, в което се намира правителството на Малики. Политическата нерешителност а, изостря проблема със сигурността. Това нещо се едно като а, змията да а, хапе опашката си. Няма едно правителство на националното а, единство, ако няма ясни резултати от изборните урни. А, това ще бъде нестабилност и а, ще влуши е, политическата ситуация. Гласа на Европа е важен, той се очаква там и а, аз искам да призова е, в края на описанието си а, е, на посещението ни искам да призова на висок глас колко е важно Лейди Аштен да отиде там, колкото е възможно по-скоро. А, а, с много ясно разбиране на ситуацията и с практически предложения, които ще дадат възможност да се намерят решения по стратегия за решаване на иракския проблем. Председателя, благодаря. Ще уведомим върховния представител в това отношение. Сега господин Танък. Благодаря, господин председател. Господин Стивен Санимаров споменаха всичко това, което исках да кажа и аз. Искам да подчертая неадекватността по отношение на броя на служителите в Ирак. Колегата Ябашкова също е там, тя е наш бивша колега. Има големи предизвикателства, свързани с хуманитарната ситуация там, с човешките а, права и така нататък. Добре е този въпрос да бъде отнеш, отнесен до върховния представител и до службата за външна работа. Не казвам, че непременно трябва да се увеличи бюджета, но трябва да сме наясни. всички трябва да са наясни, че Ирак е от приоритетно значение. Господин Келам. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на колегата Келам, че той представи много ясно каква е ситуацията в Ирак. Също той спомена и положението на хората в лагера Ашраф. Беше споменат а, и ситуацията, свързана с демокрацията в а, Ирак и ситуацията, свързана с човешките права. Населението а, там а, учи а, арабски. А, това е нещо, което е насърчавано от техните съседи. Това не е нищо чуждо за Ирак. От април 2009 Европейския парламент оказва оказва подкрепа на опозицията. Аз съм доволен, че госпожа Аштън засегна тази тема. Тя можеше да реагира много по-рано, когато щяхме да имаме възможност да избегнем тази трагедия, която се случи. Аз споделям и загрижеността на господин Марал по отношение на други малцинства, например християните в Курдистан и на последно място. Аз изцяло подкрепям идеята, че Европейския съюз трябва да има силно представителство в Ирак. Ирак съдържа в себе си огромен потенциал и ако Европейски съюз иска да е световен играч, то тогава имаме нужда от повече финансиране и повече консултации по такива въпроси. Също така съществува необходимост за представителство на Европейския съюз в Северен Ирак, например в Ербил. Благодаря, господин Стивенсън. Благодаря на всички колеги, които взеха участие в дебата. Благодаря за коментара на Маурио Маро, който участва в състава на нашата делегация от името на комисията АФЕТА. Чао Станък и Келъм също споменаха за недостатъчното присъствие на службата за външна дейност. Много важно е баронеса Аштан да посети Ирак. Тя е била в много от съседните страни, но трябва да отиде и в Ирак и да види на място, за да види със собствените си очи колко недостатъчно е нашето присъствие там. Що се отнася за ситуацията в Ашраф, американският посланник малко размъти водите, като направи предложение тези 3400 души в лагеря Ашраф да бъдат преместени в бивша военна, военна американска база. Хората от Ашраф отхвърлиха изцяло това предложение. Те казаха, ако трябва да умрем в Ирак, можем спокойно да се умрем и в Ашраф, не някъде другаде. От години се иска а, унищожаването на лагеря Ашраф. Фактът, а, че иракската страна отхвърли при заселването на тези 3400 души извън Ирака и са на път да приемат предложението от американска страна да бъдат приместени вътре в Ирак, има опасна опция, което може да доведе до кръвопролитие. Ние не трябва да приемаме това. Тази идея трябва да бъде ликвидирана, и да настояваме за единственото решение, което предлагаме и което се приема и от обитателите на лагера Ашрафа. Благодаря ви много за участието в тази дискусия. Председателят, благодаря. Искам да припомня, че в 3 часа ще продължим дискусията като ще се спрем на социалните и економически аспекти на положението в Ирак. Ще имаме публично изслушване. След това ще изслушаме комисаря Фуле, който ще ни представи заключенията от съвета по външни работи, както и почти окончателното виждане за европейската политика за съседство. Ще се срещнем отново в 3 часа и участва, очаквам силно присъствие. Благодаря ви.